24 часа една политическа е, група или 40 депутати не възразят. Текстовете са публикувани в Сеансон Директ и ще бъдат публикувани в протоколите след това засаяние. Господин Александър Мински е подал заявление за запазване на неговия имунитет. То това заявление ще бъде